Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zu unserer... Уважаеми колеги, сърдечно ви приветствам с добре дошли на първото ни заседание след лятната вакансия. Моля, извинете ме за това, че закъсняхме с няколко минути, но трябваше да се изяснят още някои неща. Надявам се, че всички от тези, които ще участват в заседанието ни дистанционно днес, са успели да се справят с всички технически проблеми и ще могат нормално да участват в заседанието. Ако няма възражения срещу дневния ред, можем да го приемем в настоящия му вид. Не виждам тук в залата желаящи да възразят. Няма и желаящи да възразят сред свързаните дистанционно. Точка втора приемане на протоколи от минали заседания. Разполагате с проекто протокола от заседанието ни от 22 юни. Има ли бележки по този протокол? Не виждам желаящи да направят бележки и за това предлагам протоколът да се счита за прият, ако до края на заседанието не бъдат внесени възражения. Точка трета от дневния ред съобщения на председателя. Първо няколко думи за устния превод. Има устен превод с следните езици за днешното заседание в Европейския парламент. Немски, френски, италиански, английски, испански, латвийски, полски, български и чешки. Устните преводачи са зависими от качеството на образа и картината, когато депутатите се свързват дистанционно. Поради това е много важно – да следвате изпратените ви насоки за установяването на връзка, както и за изказванията. Моля да имате предвид, че връзките установени по телефона, както и само звук без картина, няма да бъдат превеждани. Моля ораторите да използват родния си език, ако става дума за език, за който е осигурен устен превод. Освен това, ви съветваме най-настойчиво да не четете изказванията си. Използвайте бележките си като основа. Говорете свободно и с естествено темпо. Преводачите от GD Линк предварително ви благодарят за съдействието. Разбира се, ако четете бавно, можете и да четете. Нещата се свеждат до скоростта. Но темпото ви действително трябва да е такова, че преводачите да могат да се справят. Излъчване на живо по интернет или веб стриминг. Припомням ви отново, че заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет. Точка С. Решение на координаторите. Нека ви съобщя, че решенията на координаторите от 13 юли тази година, които ви бяха изпратени по имейла на 15 юли, следва официално да се считат за приятие. Единственото възражение, което бе внесено в рамките на срока до 16 юли, бе внесено от госпожа Андерсон от групата Идентичност и демокрация. Ставаше дума за решението за внасене на въпрос искане за устен отговор със съпътстваща резолюция за бъдещето бъдещето на европейското образование в рамките на пандемията от COVID-19. Съгласно член 214 от правилника за дейността ни, решенията на координаторите следва да се вземат с мнозинство, което отговаря на по-голямата част от членовете на комисията. В случая възражението бе внесено само от групата Идентичност и демокрация. Всички други групи бяха съгласни, т.е. имаше голямо мнозинство. Нямаше други членове на комисията по култура, които внесоха възражения възражение срещу взетите решения, които бяха разпространени сред всички вас. Така че решенията се считат за прияти с голямо мнозинство. Петра Камереверт, благодаря, Сабине. От името на групата на социалистите и демократите искам да съобщя, че сред нас има нов съветник. Това е Дане Анастополос която ще отговаря по въпросите, свързани с работата на Комисията по култура. Нейната предшественичка бе Хана Дона. Новата колега е изключително добре запозната с работата на Комисията по култура. Сигурна съм, че ще си сътрудничим добре. Магдалена Кремасули пък ще бъде в отпуск по майчинство. Ще я представлява Катерина Дончева. Добре дошли и на двете колеги. Сигурна съм, че ще работим ефикасно с тях. Надявам се, че ще работим ефикасно и с другите политически групи. Председателката, благодаря на Петра Камереверт. Нека аз и надявам се и останалите колеги в комисията да приветстваме новите колеги с добре дошли и да се надяваме, че ще работим добре заедно но допускам, че колегите са запознати с работата на комисията. Надявам се, че ще установим добро сътрудничество. Точка четвърта избиране на трети заместник-председател. Бях уведомена, че следните членове подгласници на Комисията по култура ще участват в гласуването.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 на мястото на Никлас Нинас, Елжбета Крук на мястото на Ришард Антонио Легутко, Мартина Михелс на мястото на Язик Кизилирек. Това са членовете подгласници, за чието участие в гласуването бяхме уведомени. Не сме уведомени за други промени в състава на участниците в днешното гласуване. Моля това да се отбележи в протокола. Обръщам внимание на политическите групи, че в случай на промяна в председателството, те трябва веднага да ни уведомят. В случай, че настъпят някакви промени в това, което току-що прочетох, моля да ни уведомите незабавно, още преди да бъде обявено началото на гласуването. Това е необходимо, за да бъде и валиден резултатът от гласуването. Нека първо проверим кворума. За целта искам да помоля всички, които днес са свързани чрез видеовръзка, да натиснат копчето за вдигане на ръка. Raise the hand. Всички ли натиснаха това копче? Das Quorum ist erfüllt. Имаме кворум. Благодаря ви. Сега моля да излъчите кандидатури за поста трети заместник-председател. Петра Камереверт, благодаря. От името на групата на социалистите и демократите предлагам да номинираме Виктор Негреско за трети заместник-председател на Комисията по култура. Господин Негреско работи изключително ангажирано. Сигурна съм, че той ще работи в полза на всички ни. Няма микрофон за председателката. А, сори. му ще. Председателката. Извинявайте. Като че ли микрофона ми през цялото време беше включен, но нищо. Господин Негреско е пълноправен член на Комисията по култура. Кандидатурата му бе излъчена от една политическа група. Попълнил е декларацията за финансовите интереси, както и декларацията съгласно Кодекса за поведение. Кандидатът приема ли излъчването на кандидатурата си? Господин Негреско, имате думата. Благодаря. Приемам номинацията. Това ще е голяма отговорност. Голяма отговорност ще е за мен да работя като трети заместник-председател на Комисията по култура и образование. Това е вторият ми мандат в Европейския парламент. В Румъния съм бил министър по европейските въпроси. Отговарях за подготовката за румънското председателство. Работил съм по редица въпроси, свързани с медиите, културата и образованието. Бивш университетски преподавател и журналист съм. Ако стана трети заместник председател на Комисията по култура, мога да ви уверя, че ще си взаимодействам конструктивно с вас. Ще направя всичко възможно за по-активна роля на Европейския парламент по отношение на всички въпроси от сферата на културата. Надявам се да постигна добри резултати на този пост. Председателката, благодаря господин Негреско. Тъй като има само един кандидат, предлагам съгласно член 213, параграф 2 от правилника за дейността на парламента да потвърдим избора на господин Негреско чрез акламация. Съгласни ли сте? Има ли възражения срещу това да потвърдим избора на господин Негреско чрез акламация? Ако няма възражения, то нека изберем кандидата чрез акламация. Онези, които са свързани дистанционно, могат да натиснат копчето за вдигане на ръка. Присъстващите тук в залата могат да аплодират. Ja, ich darf Ihnen recht herzlich най-сърдечно ви поздравявам, господин Негреско. Пожелавам ви всичко най-добро на новия ви пост. Надявам се, че ще си взаимодействаме ефикасно и конструктивно. Приемате ли избора? Господин Негреско? Yeah, thank you so much for your... Благодаря ви за подкрепата. Ще поставим акцента върху силно сътрудничество ще трябва да си взаимодействаме колкото се може по-тясно. Хубавото на тази комисия е, че когато работим заедно, работим конструктивно, излизаме с силна позиция на Европейския парламент. Благодаря ви. Приключихме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка разглеждане на проектостановището за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година. Става дума за всички раздели, за които отговаряме. А що се отнася до бюджетната процедура, сега ще обсъдим предложенията по становището по октомврийската резолюция на докладчика ни Ромео Франц. Единствената цел на това становище е да разясним на Комисията по бюджети позицията на Комисията по култура по приетите изменения в бюджета. Затова е важно да се съсредоточите само върху съдържанието на измененията, по които ще гласуваме днес следобен. Господин Франц има думата за 3 минути. Благодаря, Сабине. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, надявам се, че въпреки продължаващата пандемия от COVID-19, че сте прекарали приятно и отморяващо лято. А що се отнася до моето становище за общия бюджет на Европейския съюз за 2021 година, всички раздели, нека направя няколко бележки по най-важните си искания на политическо ниво – за да можем да сме последователни и като се имат предвид предложеното финансиране за програмите от нашата област, изисквам категорично от комисията да възстанови първоначалното си предложение за размера на финансирането и на трите наши програми. С други думи, следва да се отрои бюджетът за Еразъм плюс средствата за Творческа Европа пък следва да се отвоят не бива да се правят съкръщения на финансирането за Европейския корпус за солидарност. Тези три програми, уважаеми колеги, са от особено голямо значение за Европейския съюз, ако искаме да работим за последователност, приобщаване и социална справедливост, ако искаме да действаме в отговор на настоящи и бъдещи предизвикателства, като измененията в климата, надигането на национализма и расизма, както и по отношение на болезнени явления, като пандемията. Освен това, трябва да протегнем ръка и към младото поколение. Трябва да инвестираме в младежта. Не можем да пренебрегнем исканията, които поставя тя. Да ви дам за пример само движението Fridays for Future – от голямо значение е и сферата на културата. Тя е изправена пред големи, болезнени предизвикателства. Това са предизвикателства, пред които са изправени както културата, така и творческият сектор във връзка с настоящата пандемия. Трябва да отправим силен сигнал към тези сфери, като още сега предвидим по-голямо финансиране по творческа Европа. Всички наши програми са насочени към бъдещето и заслужават повече финансиране. Нека опомена накрая и програмата Европа за гражданите, по която бяха направени огромни съкръщения. Настойчиво призовавам комисията да запази сумата така, както е предложена от парламента. Става дума за новата програма Права и ценности, която последва след програмата Европа за гражданите. С удоволствие ще изслушам изказванията ви. Благодаря ви. Благодаря на Ромео Франц. Сега пристъпваме към разискванията. Имаме няколко минути за въпроси и отговори. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка по за две минути. Моля наистина да се вмествате в рамките на времето си за изказване, за да може накрая господин Франц да вземе думата за една минута. Първо давам думата на Кристия Нелер от името на НП. Две минути, моля. Благодаря, Сабине. Uh, Уважаеми колеги, на първо място искам да благодаря за много конструктивната работа на всички политически групи. Мисля, че това беше много важно, като се имат предвид предизвикателствата при преговорите за бюджета. Позицията на нашата комисия е много важна – Както беше отбелязано, ние искаме отрояване на бюджета. Отрояване на бюджета за творческа Европа, защото е ясно, че това е отвояване на бюджета за творческа Европа, отрояване за Еразъм, защото това са много важни програми за развиването на творчеството. Освен това, те ще имат много важна роля и за културното многообразие в Европа и за иновациите в Хоризонт Европа също трябва да се поработи. Нека използваме на набраната скорост, нека да поискаме увеличение. Благодаря, Кристиан Елер. Виктор Негреско също за две минути. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ясно е, че този нов бюджет би трябвало да отрази и нашите искания като комисия. Много е важно следователно да работим заедно и да излезем с една обща позиция. Ако искаме да работим за бъдещето на Европа, да помогнем на следващото поколение, трябва да работим за образованието и културата – само така има последователност, така че трябва да защитаваме първоначалната позиция на Европейския парламент по МФР до 2027 година. Всички тези програми не могат да бъдат реализирани с разпределенията, които предлага съвета. Европейската комисия съветът трябва да знае, че не е достатъчно само да се гордеем с постигнатото от програми като Еразъм. Не трябва да се помогне на практика. Необходимо е да има конкретни резултати. Ние смятаме, че трябва да бъдем много твърди в позициите си Необходимо е всички ние да защитаваме този проект, за който толкова много говорим. Така че благодаря за извършената работа. Ние трябва да защитаваме своите позиции. Защото всички сме съгласни, Необходимо е да разпределим по-добре ресурсите. Благодаря, че си спазихте и времето за изказване. Групата Обнови Европа, Лоранс Фаранг. Мерси, мадам ла Благодаря ви, госпожо председател. Този бюджет ще бъде, може би, един от най-важните в рамките на това, че се преговаря и по многогодишната финансова рамка – е, важно е образованието и обучението, както посочва и докладчика, но виждаме, че от една страна Европейската комисия не изпълни своето обещание е, за отрояване на еразъм и отвояване на творческа Европа. Не би трябвало да се приема един бюджет, който след това редовно да бъде орязван. Еразъм Плюс е най-добрият инструмент, който създава чувство наистина за принадлежност. От друга страна, Творческа Европа е единствената програма, която помага на творческите индустрии. Те пострадаха толкова много заради вируса. Това е една инвестиция в бъдещето, която е стратегическа. Благодаря на докладчика за това, че го подчертава. Също така съм очудена, че отново се атакува Евронюз. Заплашва се една медия, която работи много ефективно и освен това в някои страни е единствената безплатна медия достъпна на всички. Ние трябва да се борим с фалшивите новини, следователно трябва да подкрепим Евронюз, да имаме една ясна позиция. Благодаря. Благодаря ви. Теоретично сега трябва да дам думата на Кристина Андерсон, но тъй като тя не е свързана, питам дали някой друг не иска да се изкаже от името на идентичност и демокрация. Не, господин Слабаков for the ECR. Слабаков? Господин Слабаков? Ще ме чувате вече. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо председател. А, първо искам да благодаря на колегата Франц за проекта на становище. Както всички разбрахме, измененията на бюджета са ясни. Ние искаме увеличение на бюджета за Еразъм и а, както и този за култура, на което, за което аз много настоявам, защото в крайна сметка ще се окаже, че ние ще оставим всички европейски артисти без хляб. Не мисля, че искаме това. Нееднократно обаче съм настоявал а, начина на разглеждане на самите проекти да бъде променен. Защото най-важно е а, какво е тяхното артистично съдържание и иновативност а не дали документите са им попълнени правилно. В момента тези проекти се разглеждат от чиновници, които се интересуват само от правилно попълнена картия. Съгласен съм напълно, че отношението на съвета е безотговорно. Даже според мен бих казал, че е на границата с извършване на престъпление към всички европейски граждани. А, тъй като в крайна сметка културата и образованието това са духът и бъдещето на Европа. Това лято се срещнах с студенти и ученици по програмите Еразъм, които са изключително притеснени как ще продължат своето образование. Мисля, че ние сме длъжни да им дадем сигурност, защото това, от това не зависи само тяхното бъдеще. Не зависи само нашето бъдеще, а цялото бъдеще на Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Слабаков. Теоретично би трябвало да дам думата на Язик Изилирек, но той не е тук. Ще го представлява ли някой от името на Обединената левица? Не виждам никого, нито тук в залата, нито онлайн, като че ли. Не. Сега ще дадем думата на представителя на комисията. Сред нас е колегата Заде. Надявам се, че правилно произнесох името. Давам ви думата за две минути. Окей. Okay. Здравейте. Не знам дали всички ме чуват, казва оратора. Да, благодаря ви, благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на комисията, мога само да ви благодаря най-сърдечно за вашата подкрепа за споменатите програми. Е, вие неведнъж сте казвали колко е важна програмата Еразъм Плюс, колко е важна Творческа Европа и Европейския корпус за солидарност – Жалко е наистина, че се чувствате толкова разочаровани, защото не успяхме да осигурим средствата, които желаете по Еразъм Плюс. Госпожа Фондерлайн, като председател на Европейската комисия, знае много добре, че резултатите по някои програми, като Еразъм, наистина са много обезкуражителни но няма никакво съмнение, че трябва да се мисли за творческия отрасъл, особено в контекста на пандемията. Необходимо е да се обхванат повече участници и също така да превърнем европейското пространство на образование в нещо реално за европейските университети. Европейската комисия разбира много добре колко е, е важно постигнатото споразумение през юли в Европейския съвет. Така или иначе, при културата и образованието ние имаме увеличение с, в сравнение с предходния период. Но ние, разбира се, отчитаме това, което вие казахте и се надяваме много скоро да се стигне до някакво споразумение и в съвета, и е, в парламента по отношение на цялостната рамка, за да може от 1 януари до година да започнем работа по програмите. Благодаря. Благодаря ви, Антонио Фараото. Нища? Окей. Okay. Не е тук, така ли? Добре. Нека се възползвам от възможността накратко да взема отношение по казаното току-що от комисията. Не мисля, че можем да говорим за много добър резултат като се имат предвид нашите планове, както и плановете на комисията с новите програми за европейските университети, за центровете за върхови постижения, за програмата Discover EU и по-силно приобщаване към програмите на хора от всички социални прослойки и на хора с увреждания. Що се отнася до програмата Еразъм, то предложеното от съвета не просто не е достатъчно, то просто е мизерно. Дори и с 75% от първоначалното финансиране не може да се постигнат целите по програмите. Затова парламентът ще настоява за адекватно повишаване на финансирането в рамките на МФР, е, за да може и действително да се постигнат поставените цели. В противен случай ще трябва да занижим амбициите си по тези цели. Госпожа Камереверт, напълно съм съгласна с току-що казаното от председателката – Нека още веднъж изтъкна следното. Ако вземем финансирането от 2020 година и го умножим по 7, ще получим 20 милиарда. Абсурдно е да говорим за повишаване с 75%. Това е възможно само ако се вземе предвид финансирането от, за изминалия 7 годишен период, а не бюджетът за 2020 година. Не можем вече, според мен, да сме дипломатични. На места в текста на резолюцията трябва да сме малко по-категорични в сравнение с до сега, тъй като наистина трябва да реагираме категорично по онова, което ни предлага съветът. Господин Франц, имате думата за заключение. Срамно би било, ако комисията не признае, че трябва в спешен порядък адекватно да се финансират програмите от областта на културата и образованието. Тъкмо в този момент програми от сферата на образованието, като Еразъм Плюс или програми като Творческа Европа, трябва да бъдат подсилени. Европа се нуждае от култура, от образование, нуждае се от творците си, нуждае се от всичко това, повече от когато и да било. Виждаме как ни се отразява настоящата ситуация. Виждаме какво се случва в момента, например в Германия. Мисля, че като се има предвид това, онова, което се прави по въпросните програми е действително незаменимо. Заслужава си да се борим за тази кауза. Както каза Петра, не сега е моментът да продължим по пътя на дипломацията. Не можем да се оставяме да ни водят за носа. Не сега е моментът. Благодаря, Ромео Франц. Наистина, много правилно каза ти, че не сега е моментът да се оставяме да ни водят за носа. Нека сложим край на това. Трябва категорично да отстояваме интересите на европейската младеж. Поставихме акцента върху младеща и по време на предизборната си кампания. Когато се изнасят тържествени слова и се правят тържествени декларации, много се говори за младеща, но когато става дума за конкретни стъпки под формата на финансиране, последната дума имат министрите на финансите. Най-добрата инвестиция в бъдещето е инвестицията в образованието, в обмена в тази сфера. Надявам се, че парламентът ще продължи да се бори за това. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – Предстои да гласуваме. На бележка по точка 11. Днес на обяд ви е предоставен коригендум на списъка за гласуване по този текст. Надявам се, че всички са имали достатъчно време да променят списъка за гласуване. Става дума за разделно гласуване, което е било причислено към погрешното изменение. Моля по време на това гласуване по точка 11 да вземете предвид коригираният списък за гласуване, който ви е бил изпратен днес на обяд, а не стария списък за гласуване. Става дума, както казах, за точка 11, проекто становище за стратегията на Европейския съюз за равенство между половете. Пристъпваме към гласуването. Както знаете, и днес по време на гласуването ще се приложи тъй наречената процедура за дистанционно гласуване. Депутатите от Комисията по култура в петък за пореден път бяха информирани от секретарията за процедурата по време на гласуването. Много е важно депутатите днес да спазват тази процедура, за да могат да бъдат щетени за валидни и всички бюлетини. Съвсем накратко, още веднъж ще ви изложа тази процедура. Веднага, сега след малко ще открия гласуването. Ако все още не сте го направили, моля попълнете бюлетините, които са ви били изпратени в петък. Попълнете и изменените бюлетини по точка 11 трябва да гласувате също така и по всяко отделно изменение, не само по компромисите в случай, че някой компромис не бъде прият, ще трябва точно да се знае какво е мнението ви по отделните изменения. Плюс е за за, минус е за против, нула е за въздържали се. Всяка страница трябва да бъде подписана от вас, трябва да поставите и инициалите си. Накрая трябва да напишете имената си с печатни букви и да подпишете декларацията. След това трябва да сканирате бюлетините или да ги снимате. Обърнете внимание на следните технически детайли. Ограничението за обема на документите е 10 мегабайта. Не можете да изпращате по имейла документи с по-голям обем ако документите са с по-голям обем, следва да се опитате преди това да го намалите. Моля, проверявайте документите си преди да ги изпратите. Проверявайте дали са четими. Ако изпращате документите в PDF формат, преброяването ще бъде много по-лесно. Приемаме само ръкописно поставени подписи и инициали. Това трябва да се направи с специално на химикалка, с която може да се пише на тачскрин. Не приемаме електронни подписи. В момента, в който открия гласуването, ще получите потвърждение по имейла, че е започнало гласуването. Едва тогава ще можете да изпращате сканираните документи на съответния функционален имейл адрес. Вече знаете кой е този адрес, тъй като сте гласували неведнъж. След това ще получите автоматичен отговор от тази функционална кутия. Така се потвърждава получаването на всеки получен от нас имейл. Ако след като изпратите бюлетините си не получите този автоматичен отговор, моля веднага да се обадите на секретарията на Комисията по култура. Телефонният номер на секретарията е отпечатан на бюлетините ви. Не чакайте до края на гласуването, за да ни уведомите за проблеми, на които сте се натъкнали. Ако получите автоматичния имейл, това не означава, че бюлетината ви е валидна. По време на гласуването трябва да може да сте откриваеми по имейл, за да можете да реагирате на въпроси от страна на секретарията. След като получим бюлетината, ще получите, след като получим и прегледаме, извинете, бюлетината, ще получите мейл, с който ви уведомяваме, че тя е валидна. Депутатите, които присъстват физически в залата, също ще трябва да ни изпратят бюлетината си снимана или сканирана. На всяка страница трябва ръкописно да поставите инициалите или подписа си. Накрая трябва също така че му да изпишете името си или да се подпишете. Само тези бюлетини ще бъдат преброявани. Ще бъдат преброявани само бюлетини, които са поступили на функционалната ни кутия до 19.30 часа. Не може да гласувате, ако изпратите имейла преди официалното откриване на гласуването. Непосредствено след откриването на гласуването ще ви уведомим с имейл за това. След това можете вече да гласувате. Ако секретариатът се свърже с вас при наличието на проблем, след получаването на имейла от секретарията имате един час време, за да се занимаете с проблема. Един час от получаването на имейла нататък имате време в случай, че има проблем, да се занимаете с него. Не може да ви се предостави повече от този един час. Моля, спазвайте така определения срок. Утре на заседанието ни в 16.45 часа ще бъдат обявени резултатите от днешното гласуване. На това заседание ще проведем и окончателното гласуване. Да се надяваме, че сте наясно с правилата. Вече не веднъж сме изпробвали тази процедура. Нека сега проверим дали имаме кворум за днешното гласуване. Моля всеки един от депутатите, който ще гласува днес, да натисне копчето Raise the Hand, дигни ръка, Присъстващите в залата, нека вдигнат ръка. Определено имаме кворум. Благодаря ви. Съгласно член 218, параграф 1 от правилника за дейността ни, тук присъстват или са свързани дистанционно над 25% от членовете ни. Можем да пристъпим към гласуване. Обявявам началото на гласуването. Можете да гласувате до 19.30 часа. Прекъсвам за сега заседанието. Ще се видим отново утре в 10 часа сутринта, когато германското председателство ще ни представи приоритетите си. Желая ви приятна вечер. Благодаря на устните преводачи. Благодаря и на работещите в секретарията, които днес предстои да преброят гласовете. Благодаря и на техническия екип за установените добри дистанционни връзки.